empezamos. Започваме. Empezamos con la comisión. Започваме с заседанието на нашата парламентарна комисия по петиции. По първа точка ще дам думата. De las comunicaciones. Започваме с моите съобщения от заседанието на координаторите. Най-напред взехме следните решения. Това е първото ми съобщение. Всъщност, извинете, поправя се председателката. Предложението за дневен ред април месец е прието с няколко изменения. Петиции 670 и 323 от 2007-2011 се прехвърлят за май месец. Междувременно ще изискаме информация от националните власти. След това две становища ще подготвим за презгранично управление на усиновяванията Юри и друго становище за положението в Средиземноморието на комисията Либе. Взехме решение също така да се проведе през втората част на 2015 година и слушване за хората с увреждания и в началото на 2016 година още едно публично изслушване. През 2016 година то ще бъде свързано с основната харта за човешки права. Това ще бъде и обсъждано и през заседан, по време на заседанието ни през юни месец. Правата на децата пък, това е предложението на EFDD. По този въпрос ще и разработим семинар. Сега, през 2015 година проучвателните мисии ще се проведят преди края на годината. Предложенията трябва да се изготвят преди началото на 10 април. Моля да излезете до тогава с предложения за дати и е, дестинации. По повод на, отхвърляни, на отхвърлените петиции приеха се всички предложения на комисията в този смисъл, а 1600 черта 13 тази петиция свързана с Ирландия се открива отново. За портала интернет поискахме от координаторите да ни предоставят своите коментари преди 10 април и в общи линии това е. Това са решенията, които взехме на заседанието на координаторите. Сега, да ви кажа, че ще предложа изменение за дневния ред. Смисъл такъв, че точката свързана с ферми... Извинете, да, господин Мария, заповядайте. Θα ήθελα και στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Да, във връзка с публичните изслушвания бих искала да възразя срещу решението относно предложението за публично изслушване на ЕКР, което се отнася до военните репарации на Германия. При е, предишни заседания, е, когато внесох това искане, е, то бе гласувано. ЕНП е, всъщност тогава надбеля при гласуването и искането бе отхвърлено. А сега Обединената левица, Европа за пряка демокрация и свобода, както и зелените е, внесоха това общо искане. Е, то се подкрепя от трите политически групи и отново се отхвърля. Предложението на практика не е истински гласувано поради процедурни трикове. А тъй като вие внесохте едно пакетно предложение относно публичните е, изслушвания до края на 2015 и началото на 2016 година. И по този начин на практика отхвърлихте нашето искане за публично изслушване по предлаганата тема. По тази причина аз се въздържах да гласувам. Е, но а, е, не смятам, че това е законно е, действие съгласно правилата и процедурите, които сме приели, тъй като предложението на практика не бе подложено на гласуване. Е, става дума е, за много сериозна тема заплащане на репарациите от страна на Германия във връзка с войната, а се действа с процедурни е, игрички, е, трикове и по тази причина възразявам срещу е, резултата е, от е, цялата тази процедура. Всяка политическа група която желая да гласува против това предложение за военните репарации на Германия и би трябвало да го направи по един честен, почтен начин, съгласно правилата. Не сме съгласни с процедурните игри и трикове във връзка с това предложение. НП, групата на социалисти и демократи в Европейския парламент, и излязоха с публични изявления, в които взеха страната на Германия и се обявиха против искането на Гърция за заплащане на репарациите от войната. А ето тук и в комисията се разиграват процедурни игри. И по тази причина аз е, внасям официално възражението си срещу тази процедура. ЕКАРЕ е, желае не политически действия е, по политически съображения, а законни действия. Да ви кажа само, че започвам да се ядосвам. Започвам да се ядосвам, ви казвам. Не е вярно това, което се казва. Няма да обсъждам повече, но не искам групата на социалистите да се сочи с пръст за решения, които са взети, така както вие смятате, че са взети. Казах ви, обясних ви по време на последното заседание, където гласувахме всъщност, казах, значи, защо гласувам по този начин. И сега вече се ядосвам не само за дебата, а и ви се ядосвам на вас конкретно, защото непрекъснато искате да обсъждаме все едно и също нещо. Разбира се, че имате право да правите каквото искате, но там, където му е мястото. Тук, в нашата парламентарна комисия, вече го обсъдихме, вече ви обяснихме. Така че, моля, госпожо председател, да не обсъждаме нещо, по което взето, е вече взето решение. Благодаря. Питър сега. Ich wollte nur noch mal eine Ergänzung. Äh, Само едно допълнение. В е, точка 6 е, трябва е, да се вземе съответно решение относно решенията на координаторите. И бихме могли в крайна сметка да се съгласим с компромиса, който бе постигнат между политическите групи, а именно глас, пакетно гласуване това а, бе решение, което бе гласувано от координаторите, така че в рамките на, координаци... на координаторските заседания бе постигнат този компромис. Председателят, в крайна сметка, струва ми се, постигна един добър компромис. Това бе добро решение в полза на всички участници. Сеньор Мария. Господин Мария сега. Ανεξαρτήτως του ποια ήταν η αιτιολογία της συντονίας... Независимо от това какви са били съображенията за предишното гласуване на социалистите, вие гласувахте срещу нашето предложение. То, в крайна сметка, нашето искане е свързано с правата на ЕКРЕ като политическа група. Ние сме направили предложение и е, това, за което настояваме, е да се гласува е, съгласно правилата е, във връзка с внесеното от нас предложение. За да се види кой е за и кой е против е, предлаганите е, репарации е, за войната от страна на Германия да бъдат заплатени на Гърция. Вие не можете е, да скриете е, вашата е, негативна оценка във връзка с е, темата зад процедурни гласувания, които, както казах аз, е, всъщност не са съвсем е, съгласно правилата. Е, така че единственото, за което а, пледираме е да няма процедурни е, е, трикове, а да се гласува както трябва. Да, приключиме значи по този въпрос. Предложението на координаторите е следното и прието всъщност от огромната част от нашата комисия. Вие разбира се, господин Мария, си имате право да сте на противното мнение, но, както каза Соледат, го гласувахме миналия път на заседанието на координаторите и претърпя поражение въпросното предложение. Същото се получи и днес при пакетното гласуване. Имам едно мнение, вие имате друго, всичко се обяснява. Обяснявам сега в момента обаче какви са решенията взети на заседание на координаторите. Предлагам, значи, 16-та точка да се обсъди в 3 часа като първа точка от дневния ред. Господин Валеса, заповядайте. If I might ask uh, to combine... А дали мога да ви помоля това да бъде комбинирано с десета точка от дневния ред, тъй като в крайна сметка обсъждат едно и също и има смисъл да се обсъждат, да се третират едновременно. Благодаря. Да, много е разумно това. Десето и... Девето и десето се групират, а 16-то минава в 3 след обед. И така, приемаме протоколите от миналото заседание. Ако няма възражение от ваша страна, тъй като сте ги получили, можем да приемем протоколите от предходните заседания. Минаваме по-нататъка. Четвърта точка. Четвърта точка от дневния ред, това са съобщения на председателя. Европейската инициатива за виви секцията е събрала достатъчно подписи, така че ще организираме изслушване по този въпрос. Комисията по петиции е заедно с водещата комисия Агри, Анви, Итре и Енви за член 213. И на 11 май след обед ще се проведе въпросното изслушване. Изпратихме списъка на приключените петиции поради липса на отговор от техните вносители. Ако нямате възражения, списъкът е окончателен. Пета точка няма точка разни. Шеста. Съобщение на председателя относно решенията на координаторите. Току-що ви ги изложих. И минаваме сега към седма точка, а именно проекто становище за 30-31 годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Евросъюза. Тук аз самата бях е, докладчик по становище. Изоставям ролята си на председател, за да вляза в ролята си на докладчик и да ви представя нашето е, становище за Юри. Знаете, всяка година ни искат такова становище по то доклада, изготвян от Юри, а именно за прилагането на правото на Европейския съюз в държавите членки. Във връзка с това становище сега, нашето мнение е, че приветстваме факта, че петициите се третират като източник на информация за недоволството на европейските граждани от случаи на лошо управление или нарушаване на правото на Европейския съюз. Петициите често са свързани с нарушения на нормите на европейското право в областта на здравеопазването, вътрешния пазар, е, свободното движение на хора, защитата на потребителите и други. През 2012 година комисията ни каза, че 1300 случая на правонарушения са все още открити. Така или иначе това е цифра, която спада в сравнение с предходните години, пак по данни на комисията държавите членки участват в пилотен проект на Европейският съюз, а именно платформа за подпомагане. Това е нейното название. Моето становище поздравява желанието на службите на Европейската комисия да си взаимодейства с парламентарната комисия Пети. Също така, работим заедно за уреждане на процедурите за правонарушение, открити от Европейската комисия. И това е от мен. До 30 марта имате право за изменения. Не можах да включа мненията и бележките на зелените, защото изтече срока и не бяха готови писмените преводи. Така или иначе, обаче това ще се случи, когато те се подготвят. Благодаря ви. Благодаря. Аз не съм работила по този доклад, замествам колега, която е на пътуване в момента, но ми даде някои от своите бележки, които смятам, че мога да ви изложа. Първо, тя признава значимостта на доклада, изготвен от госпожа е. Старас. И нейните бележки всъщност са с изключително градивен характер. И както е, сега си давам сметка, след като и слушах изложението на госпожа Естерас в, една и, в същата посока. Европейската комисия и комисията Пети си сътрудничат и този, това сътрудничество е конструктивно в по-голямата си част. По повод обаче на транспонирането на европейско законодателство има още какво да се желае. Транспонирането в държавите членки на различните европейски директиви понякога е, създава различия и се прилага по различен начин поради правните уредби в 28-те държави членки. Това е изключително тежко за гражданите, когато трябва да <clears throat> променят жителството си или седалището на фирмата си. Затова трябва да идентифицираме тези области, в които транспонирането най-много се бави, а именно здравеопазване, вътрешен пазар, услуги и е, екология. Също така е необходимо да се намали броят директиви, които се транспонират в държавите членки. Големият брой директиви понякога се дължи на много интензивна законодателна а, дейност, а понякога и просто на закъснение и на натрупване на стари директиви за транспониране не само чрез санкции, а и чрез други мерки за контрол бихме могли да въздействаме на целият този процес, за да могат европейски директиви да се транспонират много по-бързо. Що се отнася до останалата част от е, становището. Нашето мнение е, е положително. Благодаря. Интервенир. Някой друг координатор иска да вземе отношение? Не. Заповядайте, господин Кемпис от Комисията за изказване. Питер. Питер. А, всъщност първо Питер. Да. Е, аз е, искам първо да благодаря много на докладчиците, защото темата е изключително важна и мога само да подкрепя това предложение. Искам обаче да отбележа, че имам проблем и то непрекъснато в е, Комисията по петициите е, и се радвам, че Комисията ще вземе отношение по това. Ние като Комисия работим много често с Комисията и непрекъснато се появява проблема, че контакта, диалога комисия държави членки не функционира. Ние е, на е, заседанието на координаторите днес обсъдихме този въпрос. Имам и пример в тази връзка Чешката република. Също така през ноември миналата година зададохме въпрос. Няма отговор от държавите членки. Мисля, че това трябва да се включи в доклада. Второ, мисля, че това е почти въпрос към комисията. Как можем да подобрим диалога с държавите членки и какво е впечатлението на комисията? Това е, е по-скоро е, отказ от страна на държавите членки, въздържано поведение, за да забавят процедурите, но на нас това много ни пречи. Така че, ако становищата на държавите членки не ги получаваме през комисията, това изключително много пречи на работата на нашата комисия и за мен цялата тази процедура е много дълга. Знам, че не винаги комисията е виновна, но е, все пак държавите членки трябва да бъдат приканени към по-добър диалог. Така че, госпожо докладчик, мисля, мисля, че тази проблематика също трябва да се включи. Аз ще направя съответно предложение в тази връзка до вас. Питер. Е, ху... Благодаря ти, Питер. Хулия, Юлия е, е Заповядайте от името на Зелените. Uh, Благодаря. Благодаря на докладчика, който действително е подчертал основните позиции на нашата комисия във връзка с експертните ни познания относно прилагането на е, европейското законодателство. Е, хубаво е, че са е, включени една голяма част от предложенията, които вече сме излагали. Важно ще бъде комисията за петициите да бъде включена от самото начало до края, до самото приемане на законодателството на Европейския съюз, така че комисията да може да изрази своето мнение при обсъждането на отделните процедури. Естествено, по-хубаво е предварително да се вземат мерки, а не след това със съдебни решения. Господин Кемпис от комисията, заповядайте. Thank you very much. Thank you very much for... Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател, че ни давате възможност да реагираме. Благодарим ви за проектостановището, което получихме. Е, сигурно сте забелязали, че в годишния доклад сме отделили е, малко място за петициите. Има един дълъг списък на сектори, на сфери, които са по-силно засегнати от правото на внасяне на петиции на гражданите. Очевидно там се нуждаем от засилен мониторинг във връзка с прилагането на законодателството. Много са жалбите, много са внесените е, петиции. Е, това е, става ясно и от правораздавателната практика на съда. Така че вашата комисия всъщност е наясно, че има определени по-силно засегнати области. Естествено, всичко това е изключително важно от гледна точка на е, основните права на гражданите, но ние разглеждаме нещата и от гледна точка на цялото законодателство на Европейския съюз. Комисията би трябвало да е, следи за е, транспонирането и прилагането е, на цялостното законодателство на Европейския съюз. Е, и е, е, за спазването на основните права на човека. Много важно е, естествено, да се има предвид е, въздействието на определените правни актове върху отделни сектори, върху правата на човека. През 2013 година 761 бяха процедурите за нарушение на е, договора на законодателството, но е, една голяма част от тези процедури бяха е, 731 бяха приключени, тъй като държавите членки успяха да изложат убедителни доказателства за това, че са приложили правилно текстовете от законите. Много важен е момента за диалога с държавите членки преди откриването на официална процедура за нарушение на договорните задължения. Е, това е засегнато и в доклада, в годишния доклад, както и там ще намерите и повече детайли за това как точно реагират държавите членки. И на последно място, но не последно по значение, е много важно да посочим, че не Комисията по петициите и не е, е, Европейската комисия, всъщност държавите членки отговарят за прилагането на законодателството и би трябвало да обръщаме особено внимание на е, целият инструментариум за противодействие на нарушенията в това отношение. Естествено, и имаме възможност да заведем официално процедурата за нарушение на законодателството и да сезираме съда на Европейския съюз. Но а, ние смятаме, че а, бихме могли а, заедно с ваша помощ, тъй като и вие а, имате отношение към въпроса, да подобрим цялата процедура по мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз, така че да не се стига до крайната фаза на съда. И още няколко думи. Ние сме заинтересовани да поддържаме е, тесни ни е, взаимоотношения с вашата комисия, да чуем всичко това, което вие можете да ни кажете, да е, обсъждаме конкретни случаи и да следим за червените линии, които в никакъв случай не би трябвало да се прескачат. Ако имате съвсем конкретни желания по отношение на Европейската комисия, ако смятате, че ние трябва да обърнем особено внимание в рамките на нашата процедура по мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз, върху определени правни актове или моменти, трябва да ни го кажете. И сега плановете за действие и планове за, за прилагане са а, е, а, е, предназначени най-вече е, към това да се вземат а, превентивно мерки, така че да се избегнат по-късните нарушения и а, не спазване на правилата от страна на държавите членки. Естествено, а, е, тези планове трябва да се обсъдят е, широко с държавите членки е, и всички да ги приемат. Вашата комисия ще има възможност да изрази вашето становище. Питър има думата. Само ще задам един допълнителен въпрос. Комисията всъщност винаги е, е наш гостенин на заседанията и ние можем да се обърнем към нея. Вие обаче имате повече проблеми с държавите членки и е повече взаимоотношения с тях. Затова ви, бих ви попитал, какви са вашите впечатления? Защо, да кажем, в някои случаи не върват нещата? Защо се стига именно до откриване на официалната процедура срещу държава член за нарушение на договорните задължения във връзка с прилагането на законодателството? Какво може да се подобри? струва ми се, че не с нас са вашите проблеми, а всъщност проблемите ви са с държавите членки. И затова бихте могли да ни ни кажете, може би там, където нещата върват добре, защо е така и там, където не върват, защо? Как е му колеги? Е, Аз е, искам да взема отношение във връзка с държавите членки. Аз искам да знам във връзка с цифрите, как трябва да бъде сезиран Европейския съд? Бихте ли ми посочили някакви конкретни данни? Има ли някаква пропорция в случаите на сезиране на СЕС? La Comisión благодаря комисията. As regards the member states, it would of course... Що се отнася до държавите членки, за нас е много важно да знаем първо, кои са именно тези държави членки, които не реагират е, в определените срокове или не предоставят необходимата информация и обяснения. И, е, извинете ме, но е, да, е, става дума от една страна за Испания, може би и за Италия. Да, Италия беше другата държава, <clears throat> за която имаме информация. Аз е, не съм правил анализ, обаче имахме Италия, Испания и Чешката република, която отчасти не прояви много е, голяма готовност за сътрудничество и отговорите се забавиха. Както ви казах, аз не съм изготвял статистика. Във всички случаи отбелязваме, че има разлики е, България също представляваше проблем. Въпросът ми е обаче е, дали има някакво джентълменско споразумение и до кога всъщност трябва да бъде представен отговор. Това е важно да се знае. Ако го знаем, бихме могли да се обърнем към посолствата и да кажем, е, да, вие имахте срок от няколко седмици, но нашата комисия желая отговор, желая да работи и, е, например, две петиции са отложени за майското заседание, защото нямаме отговори от държавите членки ни, по тази причина смятаме, че още не можем да разглеждаме петициите, което не е добре за техните вносители. Е, между другото, тези петиции са внесени отдавна, но няма отговор от държавите членки. Комисията. Благодаря. И така, връщаме се на <clears throat> нашите взаимоотношения с държавите членки. Да, имаме по отношение на е, пилотния проект е, е, така, едно джентълменско споразумение. 10 е, седмици най-много е срокът, когато се стигне до официалната процедура. Е, мал, така, става дума за две седмици. в, случаите, в които нещата върват по-лесно, може и за седмици да се уредят нещата. Това е на практика нашата практика, но държавите членки имат възможност да поискат удължаване на срока. Удължаването обикновено е за един месец, но не повече от два месеца. Ето, това е начина по който ние работим, но а, вие ни питате как бихме могли по някакъв начин да а, е, ви помогнем в взаимоотношенията с държавите членки, ние като комисия, да. Е, ние провеждаме двустранни срещи с е, държави членки, които може би от наша гледна точка се нуждаят от повече помощ, от подкрепа, от съвети. И Нямаме някакви определени споразумения и не можем да се бъркаме в споразуменията и договореностите с държавите членки, е, е, когато става дума за вашата комисия, но бихме могли естествено е, по някакъв начин да е, ви помогнем с повече информация. Естествено, е, е, не можем да се намесваме официално, тъй като веднага медиите ще ни подхванат. Що се отнася до цифрите? Аз ви обясних че през 2013 година че имахме 761 процедури. И 731 от тях бяха закрити, т.е. близо 90% преди е, съдът да се произнесе с решение. Това беше е, през 2013 година. А що се отнася до е, Други периоди не мога да ви предоставя информация, тя не е включена в е, доклада, но това е, така да се каже, общата информация във връзка с дейността на вашата комисия около 10% всъщност са процедурите за нарушение на договорните задължения, които завършват с съдебно решение. Тогава вече е, имате е, естествено едно задължително за държавата член е, съдебно решение, което я принуждава да е, предприеме необходимите мерки за е, изпълнение на своите задължения. Muy bien. Sorry. Sí, adelante. Ça veut dire que sur 761 pétitions, 731 това означава, че 731 са приключили, което означава, че има около 30 петиции, които са отнесени към Европейския съд. Така че ако говорим за 10%, аз все пак бих искал да знае за какви цифри става дума ще се опитат, е, ще се опитам да обясня на френски. Ние въведохме 761 е, петиции срещу държавите членки, срещу 28-те държави членки. Това са започнати процедури и е, което означава, че са изпратени е, с е, мотивирани становища и също така беше сезиран Европейския съд. Междувременно но е, известен брой от тези случаи са били решени, защото държавите членки са приели. И резултатът е, е следният. Е, само в 31 от случаите, дали са 31, искам да проверя, 32 мисля, съдът е, е постановил решение, което означава, че 10% от всички тези случаи, които ние сме представили в е, рамките на процедурата по нарушение на основните договори, е, съдът е постановил решение, което след това е приведено в изпълнение от държавите членки, понякога с помощта на комисията, защото комисията много внимателно следи изпълнението на тези решения на Европейския съд. Надявам се, че бях ясен. Вали. Чудесно, много благодаря. Срока за изменение е до 31 март. Ще гласуваме в комисията 5 на 5 май и пленарна, в пленарна зала на 19 юли. Минаваме към петициите, точка 8. Първо започваме с петиция 1902 от Пол Манген за за страховка живот за покриване на болнични разходи в случай на преместване в друга държава членка. Тук ли са вносителите на жалбата? Не тогава даваме думата всъщност. Леонора, извинявам се, заповядайте първо вие. Козате, волево интервенире, но с questo punto, ма... Извинете, аз искам да кажа нещо не по тази точка, а във връзка с а, точката, която току-що засегна председателката, във връзка с а, петициите, респективно изслушването по темата вивисекция. Моят колега от Комисията по околна среда и аз помолихме Комисията по околна среда също да участва в това изслушване по вивисекцията защото е, става дума не само за Комисията по селско стопанство и за Комисията по петициите, трябва да участва и Комисията по околна среда, защото става дума не само за защита на животните, но и за човешкото здраве и в крайна сметка за сигурността на европейските граждани. Това са важни аспекти и аз искам да е, науча от вас дали сте информирани за е, това дали ще участва Комисията по околна среда в изслушване гласуването по вивисекция. Okay. Да, така е. Така ми казват поне техническите служби. Минаваме сега по същество към точка 8, петицията на Пол Манген. Вносителите на петицията не са сред нас, така че даваме думата на право на комисията Лукас Портел. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. ние разбираме затрудненията на вносителя. Действително, занимавали сме се с проблеми от същото естество и смятаме, че би могло да се предприемат мерки за подобряване на европейското законодателство. Въпросът е следния. Два са основните принципа. От една страна защита на интересите е, е, във връзка с е, и правото на пребиваване съгласно съответната дейност, включително и на компанията, и на човека, на индивида, но и същевременно мястото на е, установяване на застрахователното дружество. Т.е. нещата са свързани с определени принципи. И те въжат за всяка държава член. И естествено имате, е, освен това, и един друг принцип, който е свързан с е, свободата на договаряне. Тоест, е, съответния е, човек е, може да се съгласи, може и да не се съгласи с условията, които се предлагат в рамките на съответния договор, в случая за страхователния договор, т.е. географския обхват, а той е определен в конкретния случай. И когато казвам, че в резултат на нашите анализи и проверки смятаме, че може да се подобри законодателството, то имаме предвид най-вече е, е, именно е, директивите, които би трябвало да се доближат до принципа, който сме е, приели в задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилното застраховане. Там всъщност има една единна премия, която въжи за цялата територия на Европейския съюз и тя задължава директивата всички застрахователни дружества, които сключват подобен тип застраховки, да използват е, съответните е, единни премии да предлагат същите е, услуги при регулиране на щетите. Може да се помисли за промяна на е, директивите в това отношение. Да, Петър има думата. Въпросът е, по-скоро е отправен към моите колеги в комисията. Ние имаме един интересен отговор от е, комисията. Имаме петиция, чието предмет е застрахователното право и въпро... мнението е, че при е, здравното осигуряване се нарушава свободата на движение, също така изведнъж се установява, че е, вече не се гарантира застрахователна защита при свободно движение на лица и още повече е, разходи възникват, комисията казва, това е проблем наистина. Имаме добри примери, е, гражданска отговорност при автомобили. Тук е, за страхователната защита има автоматично действие на територията на Европейския съюз и въпросът ми към колегите е следния. Как да подходим към тази петиция? Защото от една страна се казва, ние не можем да помогнем, ситуацията е такава каквато е, всичко е направено коректно. От друга страна, комисията посочва, че трябва да се изяснят още някои аспекти и трябва да се предприемат някои мерки. Така че въпросът към колегите е какво да правим при това положение. Трябва ли да приключим, трябва ли да привлечем специализирания комитет, да искаме становище, да искаме той да се задейства. Аз самият в момента съм малко безпомощен в случая. Alguna intervención más? Някой друг иска да вземе отношение? Добре. Има само едно предложение, предложението на Питер за момента. Комисията обаче сякаш ни казва, че продължава да оценява транспонирането на въпросната директива, как се прилага тя. Тоест, бих искала да предложа следното. Докато изчакаме крайната оценка на комисията и транспонирането, да продължим да държим висяща тази петиция, докато изчакаме резултата. Съгласни ли сте с този подход? Добре тогава. Решението е това. Минаваме към 9 и 10 точка, които са групирани в една. Девета точка се състои от, вари, от различни петиции. 1635 е първата относно споразумението с свободна търговия между ЕС и САЩ и рисковете свързани с носа на храни от САЩ. Друга петиция е 1960 за спиране на преговорите с САЩ за създаване на зона за свободна търговия и петиция 2721 също свързана с по-голямото участие на гражданите на ЕС в преговорите. Те пети. Както и петиция 2859, подкрепена от 120 подписа относно ТАФТА, Трансатлантическата зона за свободна търговия. Всички тези петиции от точка 9 се групират с точка 10, а именно становище относно препоръките до Европейската комисия за преговорите в областта ТПТ. Един от вносителите е тук, а именно господин Бруно Крам. И бих му дала думата най-напред на него, след което ще продължим с останалата част от процедурата. Заповядайте, господин Крам. Да. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията към Европейския парламент, когато през 2013 година внесох моята петиция, споразумението за е, трансатлантическо партньорство беше все още под радара на американската общественост и без гражданският ангажимент през последните две години щеше да остане ситуацията същата. Те тип, както и в миналото, така и сега, се обсъжда при широко изключване на обществеността. Апетитите на големите концерни се налагат без мнението на гражданите и всъщност стремежът е за повече прозрачност за повече участие и е, това се го осигурява в последно време в голяма степен от интернет, така че достигнахме до Брюксел и до националните парламенти. Това е и връзката между хората от двете страни на Атлантика в реално време. Те основателно изискват участие, изискват откритост, когато в глобалния свят малки елити решават за бъдещето на търговията, която засяга всички нас. Това, тази потребност на хората от двете страни на Атлантика се сблъсква с един глобален вакуум и глобално неравновесие, защото до сега хората не са имали въздействие върху глобални споразумения и правила на играта. Е, до сега капитализмът е регулиран на национално равнище по на демокрация. На глобално равнище обаче е правото на силния. То се налага и това са е, транснационалните концерни. Когато международното право е над е, националното право, както е при ТТИП, ТИТИП, тогава хората искат участие, искат е, се осъществява правото им на участие и прозрачност. Ние имаме свободата на информация като е, част от човешките права и това са е, части от нашата демокрация. Много ангажирани активисти знаят много повече днес за ТИТИП, отколкото лобистите на големите концерни издружения и някои от е, нашите е, народни представители не харесват това. ТИТИП засяга защитата на потребителите, образованието, авторските права, електронната търговия, защитата на данните и много други неща. Става дума за всички области на живота и за въпроса дали се допуска глобално глобална регулация на старантите е, в полза на концерните, без да е, и бъдат чути е, хората по света. И тук става дума за това дали ние трябва да се откажем от части от демокрацията и да прехвърлим върху концерните, които във бъдеще желаят предварително да решават за законодателните инициативи. Това е един Reaving Agreement, това е една непрекъсната регулаторна кооперация, сътрудничество, и е, точно това е, предвижда е, преговаряне на такова равнище за ТИТИП. Така че тук трябва да спомена и натискът, който оказват е, непрозрачните арбитражни съдилища. И в крайна сметка интересите на концерните се решават е, в е, задната стаичка, а те трябва да бъдат изведени през обществеността. Трябва да бъдат чути хората и въпросите им не се решават чрез двустранни преговори. Става дума и за въпроса дали ни ние ще увеличим нищетата в развиващите се страни в рамките на това споразумение и дали ще отпуснем изцяло юздите на търговията, дали ще приемем това, дали ще приемем и стъкления гражданин, така че гражданите имат право да научат всичко за това споразумение. Една европейска инициатива с милиони подписи доказва ясно това. Ние, гражданите на Европа, искаме искаме не само прозрачност, искаме и право на участие. Ние не желаем това споразумение, защото става дума за наш за бъдещето на нашата демокрация. И липсата на демокрация и прозрачност минава като червена нишка през преговорите по това споразумение. Това е симптом на фатална грешка, която отива дори до непрозрачните арбитражни съдилища. Ние, гражданите на Европа, сме избрали Европейския парламент. Вярваме в бъдещето на Европа, вярваме в демокрацията и е, смятаме, смятаме, че мандатът на този парламент не е да подписва споразумения, които са непрозрачни и не съответстват на интересите на нашите граждани. Не ни разочаровайте, ние сме ви оказали доверие. И всъщност ние можем да кажем или да, или не, повече не се предвижда за нас. Ние като убедени демократи не можем да се задоволим с това няма прозрачност. Е, кажете не на ТТИП, кажете да на прозрачността, на участието и е, кажете да и на хората по този свят. Благодаря. Председателката ми говори в микрофон. Лоренцо Терси? Лоренцо Търси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Крам. Най-напред искам да благодаря и на двама ви за че ни, това, че давате възможност на комисията и на мен самия да дойде на място и да се опита да разсее някои от основните опасения, които изказа господин Крам. Двете главни опасения, подчертани в петицията, а и от самия господин Крам, са прозрачността, тъй като той казва, че няма такава или поне не се вижда, както и е, рискът, че ТТП ще намали гаранциите за сигурност на хранителната верига. Аз лично отговарям за ТПТ, освен това съм и представител на моята генерална дирекция. Занимавам се и с тези, с конкретната глава в ТТП, където се обсъждат нормите и стандартите, които иска да запази Европейския съюз в текста на споразумението. Бих искал да започна с това, което вече записахме в отговора до вносителя, а именно, че няма да има никакъв риск в процеса на преговори за намаляване на гаранциите върху хранителното качеството. Някои доказателства. Още когато започнахме да разписваме отговора, Нещата бяха много динамични, продължават и да се развиват в момента. От тогава насетне комисията всъщност гарантира широк достъпност до целия текст на споразумението и на всички негови отделни глави, които са публикувани по инициатива на комисията Малстрюм на интернета на комисията всички, господин Крам, обществеността, Европейският парламент могат да прочетат главата от типите, която ги интересува. Тоест, така както виждаме нещата по тази глава в комисията. Това сега за прозрачността. Това първо. А второ, нека да ви кажа, че вървим още по-далече и всички глави, които се договарят в момента с европейската и с американската позиция по тях са също така публикувани в специалната виртуална читалня, така да се каже, и това ще продължи и за бъдеще. Както виждате, с други думи, намерението на Европейската комисия в никакъв случай не е да занижи нашите стандарти, а по-скоро да завиши стандартите на ответната страна. Всички наши представители, комисари и други преговарящи заявява съвсем отговорно на обществеността, че нашите стандарти за хранителна безопасност не подлежат на никакви преговори, на никакви компромиси. Няма риск да има безразборно обработване с хормони на нашите хранителни продукти и нашата хранителна верига няма да бъде застрашена по никакъв начин. Също така изискваме от Съединените щати да си запазим правото, така както повеляват споразуменията в СТО, а именно да законодателстваме на местно равнище и да прилагаме съществуващи преди това стандарти в областта на безопасността на храните. Това е всъщност нашата позиция. Това е, разбира се, нашата позиция так, тук и сега и това няма да бъде последната ни среща. Ще продължим да се срещаме с а, вас и да ви гарантираме винаги, да ви предоставим уверения в желанието си да запазим хранителната безопасност. Благодаря. Е. Благодаря, каза председателката. Комисията заявява ново изказване. Господин Луц Делингер. Благодаря, госпожо председател. Няколко допълнителни коментара към казаното от моя колега. Тези преговори е, се основават на мандат. Мандат, който е определен от държавите членки и е даден на комисията. Мандатът е, е публикуван. Е, това стана по предложение на комисията, така че всеки гражданин на Европейския съюз може да прегледа мандата, за да знае какво точно се включва в мандата за водене на преговори на комисията. Е, има неща, които е, влизат в правомощията на комисията и други, които са изключени от тези правомощия в обхвата на, на преговорите. Е, така че комисията и никога не е смятала, че трябва да нарушава тези правила, но при всички положения правомощията са строго определени. То Що се отнася до петицията, внесена от а, е, е, господин Крамер, мога да кажа, че действително а, е, прозрачност, информация за това има и ние се опираме на определен опит, е, събрани в миналото, но също време трябва да си дадем сметка, че когато става дума за преговори с ТТИП, там са включени и неща, които до този момент са непознати за нас, но в споразуменията и преговорите с Корея, с Канада, има твърде общи елементи, които са включени сега и в мандата за ТТИП. Така че ние имаме вече опит в това отношение и знаем как трябва да действаме. Прозрачността. Прозрачността е приоритет на цялата комисия жан клад Юнкер и в частност на ресора на комисаря Маустрам. Редица са мерки са предприяти вече от комисията и ще бъдат предприяти именно за увеличаване на прозрачността. На 7 януари комисията започна с публикуването на всички договорени е, до този момент е, текстове. И това е действително е, безпредседентно в практиката на водене на преговори на комисията до този момент. Никога не сме го правили в този обхват, в този обем. Какво точно до този момент е минало през масата на преговори? Какво точно предстои да се договаря? Какво целим? какви са нашите насалки в това отношение. Така че всеки, който се интересува, всеки гражданин, всяка институция може да види какво точно се предвижда в рамките на преговорите и също времено има и обяснения, има коментари, които надхвърлят рамките на самия мандат за преговорите. Стотици са хората, които на практика получават информация под формата на кратки брифинги или по-дълги брифинги за това какво точно се случва в рамките на преговорите. Да, ние знаем, че има много неща, които са включени в мандата на преговорите, които се отнасят до жизнени интереси на гражданското общество и те са при всички положения е, достъпни за гражданското общество. Всяка е, група, е, която защитава определени интереси, бизнес или неправителствени организации, потребители и така нататък, има достъп до информацията. Регулаторният съвет е част от е, нашето предложение за регулаторно сътрудничество е, в рамките на е, мандата за ТТИП. Европейския съюз предложи да се създаде е, един такъв е, регулаторен е, орган за сътрудничество, за взаимодействие с САЩ, но в рамките на този е, регулаторен орган се осъществява истинското взаимодействие или сътрудничество. Той не взима решения. Има естествено е, механизъм, е, международен механизъм за решаване на споровете и SDS. Е, малко по-късно ще се спрем на, по-подробно на този механизъм. Това е арбитражния механизъм. При всички положения въпросите, свързани с е, е, защитата на интересите на държавите членки, е, включително и в контекста на решаването на споровете, арбитражните съдилища, ще бъде решен задоволително. Благодаря. А, алош, координатор. Благодаря. Сега давам думата на координаторите. Започвам господин Валеса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Крам, за вашето присъствие днес тук. Аз самият лично се надявах, че ще има и други вносители, които са представили някои от 30-те петиции по въпроса, но разбира се, това не омалуважава вашето присъствие и вашето изказване. През последните седмици аз е, участвам в много заседания, срещам се с е, много докладчици, докладчици и сянка от водещите и от подпомагащите комисии по този въпрос. Няма нито една европейска парламентарна комисия, която да не се произнесе по някоя част от преговорните глави. Разбира се, е изключително важно информацията да циркулира. Има много неща, които трябва да прочетем и които трябва да открием какво означават. Получихме по-специални въпроси за качеството на храните или правото за така наречено цифрово самоопределяне и така нататък. Всички тези въпроси, разбира се, са много важни, само че бих искал да припомня двете главни цели, които преследваме в преговорния процес с ТИТИП. На първо място да постигнем, до, да постигнем едно балансирано търговско споразумение, да няма мита, както и да признаем взаимно производствените си стандарти. Това е главната ни цел. Освен това обаче, и даже още по-важно от всичко това, по време на встъпителната си е, реч миналия месец юли председателят на Европейската комисия ясно подчерта, че Европейският съюз няма да пожертва своите економически, културни, политически или други ценности, високи стандарти, например, и други в процеса на тези преговори зачитането на правото на личен живот и опазването на личните данни, както и стандартите за хранителна безопасност са едни от червените линии, през които няма да прекрачим. Така, това е много добре, но през последните няколко седмици видяхме как Европейската комисия полага всячески усилия преговорите да протичат в дух на разбирателство и прозрачност. Всъщност днес присъстваме именно на едно такова упражнение по, по, по отчетност, като например използването на хормони или генетично модифицираните организми. Те присъстват в дебата за хранителната безопасност и за зачитането на нашите високи стандарти за нея. Европейската комисия информира периодично Европейския парламент за протичането на преговорите и това ми дава основание да мисля, че това е едно от най-прозрачните един от най-прозрачните преговорни процеси, на които сме присъствали през последните години. Разбира се, тези, още, тези преговори все още не са приключили и трябва да продължат да протичат в същия дух. Моето становище обаче вече е готово, то е положително и разбира се ще застъпя всички тези въпроси, в него. За това бих искал да помоля всички политически групи, координаторите им по-точно, да изпратят имената на своите докладчици в сянка, за да мога да се срещна с тях преди великденските празници, за да започнем контакти колкото може по-бързо. Благодаря ви, господин Крам, още веднъж. Благодаря ви, господин Валенса. Господин Госпожа Реда, заповядайте. Е, Благодаря. Благодаря на Бруно Крам за представенето на тази петиция, която той представя от името е, на многото петиции, постъпили при нас по темата ТИТИП. И аз се радвам много, че имаме възможност да изясним тези въпроси открито с комисията. Трябва обаче да посоча, че някои от коментарите, които бяха направени от страна на комисията, всъщност е, малко се разминават със съдържанието на тази петиция. Доколкото разбирам правилно вносителя и не става дума за това, че е, по принцип е, европейските стандарти са по-високи и по принцип при търговското споразумение се поставят в опасност, а всъщност става дума за е, принципни е, опасения във връзка с демокрацията и парламентарния контрол и възможността на Европейския съюз в бъдеще да приема самостоятелно регулаторни актове. В правната комисия ние имахме изслушване по тази тема, организирали сме и конференции именно по темата регулаторно сътрудничество и АСДС, където имаше много големи опасения точно по парламентарния контрол и възможността в бъдеще да се решават нови проблеми и или нови политически сектори, които изискват регулация, действителност е, трябва да се даде възможност е, точно за това, е, когато се приема ТИТИП и всъщност публично публичността на мандата от страна на комисията е правилна стъпка, обаче е, трябва да се каже, че това беше направено след като този мандат за преговори беше е, направен публичен от една група депутати в парламента. И ако в е, ако междувременно някои от текстовете по преговорите са били е, публикувани от европейска страна. Това е, е за да се, напа... за да се запази натиска върху американската страна. Целият процес на преговори да се води в условия на прозрачност и е, това доверие, което е, има в е, институциите, да се запази в миналото преговорите протекоха до някъде в непрозрачна среда. За мен това е обаче твърде несъстоятелно изменение, така че аз лично смятам, че както парламента, така и комисията трябва да поддържат големи интерес от страна на гражданите и също така да могат да отговорят на техните опасения. Благодаря. Госпожа Рива си има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз изслушах представителя на комисията и първото, което искам да кажа, е, че когато се говори за прозрачност, трябва да се зададем въпроса за какво точно говорим. Казва се, че координаторите могат да имат достъп до консолидираните документи за преговорите. Ме извинете, не могат ли да се правят снимки или фотокопия, не могат ли да се водят бележки? Вие желаете прозрачност. Вие имате фактически едно малко поле, в в което можете да гледате обаче фотокопията. Това не означава ли прозрачно след е, синдикатите, след асоциациите. Могат и други граждани да имат достъп. Примерно аз проявявам интерес към здравеопазването и трябва да имам достъп до тези неща. Защо да не мога да взема, да направя фотокопие? Така че това, което искам да кажа е следното. В момента вие като комисия играете против Европа и е, ние трябва да обясним на нашите граждани, че няма достъп до всички документи, че няма прозрачност, че не можем дори и е, асоциациите и различните сдружения да получат достъп до тях. Как да защитаваме Европа тогава? Е, беше казано, да, ние ще хармонизираме е, нещата, това е извън въпрос, имаме регламентацията РИЧ, става дума за актове по е, ГМО и така нататък, обаче това не е всичко и то не се подчинява на същия принцип. Европа е, трябва да спазва принципа на предпазните мерки, така че трябва да се правят санитарни изследвания в околната среда, е, но при, в САЩ това не са е, норми. Всички молекули се намират в околната среда и ние трябва да вземаме съответните предпазни мерки. Така че американците, те нямат този принцип и в този момент трябва да се дискутира. В САЩ ГМО има навсякъде ГМО. Това заразява и другите посепи. И как ние ще наложим на САЩ, че храните, които ще се внасят от так, те ще имат етикети, на които е отбелязано дали съдържат ГМО. И още нещо, това, което казахте за хранителната хигиена в САЩ, ако вие е, да речем, имате хлорирани пилета. Е, е, знаете, имаше в тази връзка и репортаж във връзка с радиацията и как да се вземат превентивни мерки, както в Европа. Ами, просто те се облъчват, за да се унищожат всички микроби, но при нас това не е приемливо. И още нещо, трябва много ясно да се установи какви са предимствата предимствата за потребителя и кой ще го прави това? ЕФСА. Вие знаете, че е, радиацията може да създаде санитарен проблем и няма нито едно изследване в тази връзка. Така че аз, е, аз е, си задавам въпроса в какъв свят ни поставяте, когато говорим за безопасността на храните. След това медикаментите. Аз, например, искам да направя връзка с споразумението с Канада. Какво се прави? фармацевтичните лаборатории налагат изискването да се удължи срока на действие на медикаментите особено на генеричните лекарства. И какво печелим? Е, фармацевтичните лаборатории желаят да се удължи срока на годност, защото е, канадците не се подчиняват на същите е, стандарти. Аз искам да попитам какво би ни донесло всичко това. Ние ще окоръжаваме търговията ли или големите лобита, Всъщност, ние знаем много добре, че в Америка стандартите са различни. Така че след СДС имаше е, консултация. 150 хиляди отговориха в тази процедура. Комисията обаче омалуважи нещата. Казаха, има много сходни отговори. Няма да ги вземем предвид, обаче вие сте длъжни да направите това. Вие казвате, че ние сме парламентаристи, обаче вие отричате отчита нашата политическа власт. Беше показано, че лабораториите в петролната промишленост, в фармацевтичната промишленост атакираха, нападнаха комисията и най-вече агенцията за лекарствата, защото всъщност има законодателство, което позволява достъп до е, клиничните опити. Но какво прави агенцията всъщност? Това е нещо секретно, казвате, но това ли е света, който искате да изградите в отношенията между САЩ настоящия Европа. Нямаме нужда от такъв свят. И е, е, сега, примерно, за Франция ще кажа няколко думи. Е, примерно, е, ще се забрани фрекинга там, е, добива на шистов газ. Е, имаме трима съдии, е, които ще е, дефинират е, обещетенията, които Франция ще трябва да претвърди. Е, и това е отчитане, е, отричане на всяка политика, е, също и тази на държавите членки. Държавите членки са ви дали мандат, това е истина и е, държавите членки е, всъщност е, са тези, които могат да отхвърлят те тип, защото това не носи никаква печалба за европейските граждани. Погледнете във Франция. Е, Националния фронт е, набира скорост, те критикуват те тип е, и казват няма никаква защита. И какво всъщност посочвате в текста, е, че ще задължим американците да е, имат е, по-добро законодателство, което да е с по-задължителен характер. Президенте, е, е. Благодаря, господин председател. А, госпожо председател. Благодаря и на вносителя за е, неговото изявление. Разтревожени сме от е, големия брой е, петиции, Имаше опит за налагане на една гражданска инициатива в Европа. Ще напомня на комисията, че междувременно са събрани 1 милион подписа. Така че е хубаво да се вслушате в исканията на гражданите. Да, ТТИП е, се представя като един вид е, е, спасение, решение за излизане от кризата. Много хубави са очевидно помислите и намеренията, но говори се за някакви предимства за това, че всяко домакинство, всяко семейство ще печели по 550 евро годишно от това споразумение и така нататък, но трябва да имаме предвид не само положителните аспекти, а също и негативните аспекти, защото в крайна сметка в споровете, съдебните спорове с потребителите, е доказателствената тежест обикновено е при ищеца. Така че, нека да имаме предвид за това, че много трудно ще бъде хармонизирането, най-вече по отношение на отделните съставки в храните, както и отделните химически съставки в медикаменти. Говорим за защитата, за нивото на защита, за стандартите в Европа, които са доста високи. Нашата колежка Рибази напомни, както и органа за безопасност на храните на европейско равнище ЕФСА. Много пъти е казвал това. Трудни са преговорите, естествено имаме предвид това, но до този момент като че ли комисията не се съобразява с тази сложност. Да, предвиждат се 90 заседания, срещи с международни лобисти, с различни групи на предприятия, работодатели и какво ли не, но не виждам тук срещи с граждани. Същевременно нивото на информиране е различно, очевидно в зависимост от това кой е събеседника при тези срещи. Това е просто неприемливо. И освен това, клаузата във връзка с ESDS, това е механизма за уреждане на спорове между инвеститори и държава, тук трябва много сериозно да се помисли как точно ще се решат въпросите с интересите на държавите членки. Соледат, благодаря. Аз пак се изказвам от името на колега. Ти, Роса, не си на мисия в Панама и аз останах, така че представям становището на Ют Дарлинг от Великобритания. Поздравление на докладчика всъщност поздравиха докладчика още на времето, когато започнахме работа по този въпрос и очевидно благодарности на вносителите на петициите и благодарности за интереса, който проявяват към качеството на споразумението, което ще подпишем и което да отразява всичките стежнения на европейското гражданство. Сега, започвам с следното. Целта. Целта на това споразумение е TPT е търговия и инвестиции, както и тяхното стимулиране по регулаторен път. Винаги, когато говорим за търговия и за инвестиции, сякаш забравяме, че крайната цел е чрез съответните стандарти да опазим ценностите, които споделяме всички ние. И има известни притеснения по този въпрос, но аз твърдо вярвам, че тези ценности ще бъдат съхранени чрез прилагането на съответните стандарти. Знаем, че това е изключително важно економическо споразумение. Знаем всички и, че глобалният свят е свят на велики сили. Имам предвид Китай и други световни играчи, които правят участието на Европейският съюз на световната арена е изключително важно. Ние сме за споразумението, но не за каквото и да било споразумение. Вече споменахме опасенията да не би да има заплаха за стандартите, за правата, които сега характеризират Европейския съюз в областта на здравеопазването, социалната сфера и екологията. Ние няма да приемем нищо, което да върви по посока либерализиране на защитата на личните данни, културното многообразие, социалните и економически права на нашите граждани и така нататък и така нататък. Има много други политически групи, които също като се споделят тези теждения. Нека сега да кажа, че Лисабонският договор дава правомощия на Европейският съюз в областта на разписването на търговски споразумения. Ако обаче това споразумение бъде разглеждано като смесено, а не само като търговско, и аз съм спокойна в този смисъл, спокойна съм, че ако това е така, и съвета, и Европейския парламент, както и всичките 28 национални парламента трябва да ратифицират въпросното споразумение. С други думи, контрол ще има. Контрол ще има и ние трябва да гарантираме неговото прилагане, за да сме сигурни в всичко, което до сега изредих. Първият кръг протече през е, юли 2013 година. Осмият кръг преговори се проведе януари тази година. С други има още много-много кръгове преди крайният резултат. Комисията държи в течение съвета и парламента. През май месец ще приемем резолюция за състоянието на преговорите по ТТП тук в Европейския парламент. Това в никакъв случай не значи, че е, смятам, че има максимално възможната прозрачност е, в е, момента. Искам с други думи да поискам колкото е възможно още повече разкритие относно съдържанието, относно мандата на Европейската комисия. Може би това трябваше да го изискаме още от самото начало. В началото сгрешихме и именно може би това е причината, поради която общественото мнение е общо казано против ТПТ непрекъснато повтарят нашите съграждани, че няма достъп до информация, до поверителна информация и така нататък. Това може да е така за гражданството, но ние като членове на парламентарни комисии имаме това право. Разбира се, съгласна съм, че това споразумение е специфично, не може да бъде съвнено с никое друго, за това колкото може повече прозрачност и отчетност ще успокои разбунените духове. И накрая да ви кажа, че в комисията Инта по външна търговия има специална работна група, която занимава с въпросите на прозрачността и отчетността по същия начин, както всъщност работим по въпросите за арбитража, уреждането на дис пути между държава и инвеститор. Гласувахме против, както вие знаете, този международен арбитраж и сега е, чакаме резултатите от работната група. Принципно погледнато не сме против. Смятам, че можем да опазим суверенитета на, на държавите членки и на техните правни уреди, както разбира се и сигурността на инвестициите на бъдещите инвеститори от САЩ. Има начин да се постигне всичко това. Поздравявам предложението на господин Валенс за това да работи с докладчици и сянка от всички политически групи. Ние ще продължим да работим в този дух. Надяваме се, е, че ще постигнем в крайна сметка едно наистина голямо и важно търговско споразумение. Благодаря. Комисията иска да вземе отношение отново? Thank you, Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на някои от е, основните моменти е, в дискусията. Може би моят колега после ще поговори за безопасността на храните и стандартите. Първото, което ще подчертая е, че преговорите не се водят в условията на вакуум. Не. Мандатът е съвсем ясен. Е, знае се какво комисията трябва да договори. Целите са съвсем ясни по отношение на економическия потенциал, а също и по отношение на стратегическите ценности. Няма да повтарям това, което е известно. Демократичният контрол на второ място. Мисля, че трябва да сме е, съвсем точни и ясни. Става дума за търговско споразумение – в момента, в който преговорите приключат, формалният ратификационен процес с всички правомощия в рамките на държавите членки на Европейския съюз като цяло и неговите институции, най-вече Европейския парламент, са пределно ясни. Всеки ще има възможност на практика да упражни своята част от демократичния контрол. Ето, нека да подчертая ролята на вашите колеги в Комисията за вътрешния пазар. Има и редица въпроси, които се отнасят до мониторинга, да, до наблюдението. Именно нещата се отнасят до Комисията Интер защото а, всички въпроси, които а, след това се поставят на масата на преговорите, са обсъдени а, с вашите колеги от комисията Интер. И нека още нещо да ви кажа във връзка с мандата, защото някой каза, че не комисията е публикувала мандата. Всъщност мандата е документа, в който се определят правомощията на комисията и този мандат се дава от съвета на комисията и окончателното гласуване е, и решение във връзка с публикуването на мандата и на съвета отново, но това стана по предложение на комисията. Да, имайте предвид и преговорите ТИСА. Те са свързани тясно и с преговорите ТИТИП и послужиха като модел. Става дума за един определен е, начин на водене на международните преговори, когато става дума за търговско споразумение. Естествено, има известна степен на конфиденциалност. Е, част от е, данните е, остават е, поверителни. Независимо от това, че ние публикуваме е, голяма част от информацията, е, ние е, запазваме и поверителния характер на част от данните. И това е именно в интерес на Европейския съюз. Не мога да се съгласа в никакъв случай, че ние в Европейската комисия е, така, не предоставяме необходимата информация и е, гражданите и е, заинтересованите лица нямат достъп до е, информацията за преговорите. Не. Вратите ни са отворени в Европейската комисия и в крайна сметка всеки отделен гражданин, всяка организация има възможност да стигне до тази информация и до нас Утре е, отново ще се обсъждат е, въпросите е, в рамките на е, процеса на консултации. Да, това е, е в крайна сметка един непрекъснат процес, е, е, който обхваща всички тези. Е, е близо 100 е, е, хиляди, 149 въпроса и техните отговори. Всичко което е, можем да подобрим естествено и което ни се струва изпълнимо и рационално в рамките на е, предложенията, които сме получили, ще бъде направено. Мога само да е, поощря отново всички, които имат отношение към въпроса и в държавите членки, и тук в Европейския парламент, Комисията за вътрешния пазар, да мисли заедно с нас и да ни съдейства. Благодаря. А, сега колегата ми. Благодаря. Само някои елементи бих искал да добавя, защото в по-голяма си част нещата бяха изложени от колегата. Принципа за предпазливостта. Нямаме намерение да променим този принцип на предпазливостта и американската страна го прилага всъщност, дори и да не го признава открито, за нашият износ. Нека да дам пример. Например, италианската или испанската шунка няма свободен достъп до американският пазар, защото американският пазар прилага същия този принцип на превенцията, когато ги проверява за микробно съдържание, тъй като това са сурови местни продукти. По повод на този превентивен принцип бих искал да подчертая, че има области, в които, да, разбира се, можем да променим поведението си до известна степен, без излизаме от екологичната рамка. Има три области, като например микробите и хормоните, обработването с тях. И особено антимикробната обработка е важна за нас. Тази антимикробна а, обработка според европейски стандарти може в крайна сметка да се окаже изключително благоприятна за нашите стандарти. Нещо друго, например, обезвреждането, почистването на птичето месо, например, е изключително популярно сред нашите съграждани. И ако погледнем стандартите, ще видим, че има около 230 случая на година, потвърдени от Европейската агенция за безопасност на храните, където се посочва ясно, че тази обработка е дала резултат, а именно превенция на зараза, което съответно се превежда в милиарди спестени евро от здравословни епидемии. Тоест, виждаме, че нашите регулаторни процеси в областта на здравеопазването се основават на прилагане на високи стандарти, които гарантират съответно високо качество високо качество, което непрекъснато нараства. И това са въпросите, които трябва да си зададем, когато обсъждаме подробностите по споразумението. Склонни ли сме да изоставим това или искаме да го поддържаме? Нещо друго сега, свързано с преговорите с Съединените щати и с Канада, именно, че няма защо да се алармира общественото мнение в тази е, област, а именно, че много от стандартите вече са изравнени или много приближени. Това не е първият ТПТ, не е първото споразумение, по което работим. Имаме ветеринарни споразумения от 1999 година и с Съединените щати и с Канада по този ветеринарен контрол и хранителен контрол. От близо 15 години структурно си сътрудничим и с тези и с двете страни, което опитваме в момента с Канада да постигнем споразумение, да подпишем ветеринарно споразумение, както с Средните щати и това ветеринарно споразумение да бъде съответно транспонирано в санитарната глава на преговорния процес по ТТП. Там пише, всъщност ветеринарен плюс фитосанитарен раздел на преговорните глави. И така ще продължи да фигурира. Целта е всъщност да премерим въздействието на ТПТ. Нещата не са толкова упростени, колкото въпроса да или не е на ТПТ. Такъв обмен вече съществува и той е изключително широк и изключително спазващ съществуващите стандарти. Не можем да изнасяме, например, за щатите яйца или яйчни продукти. Или пък съдържащи говеждо месо или овче или козе тъй като регулаторният процес трае 10-15 години. Например, и износът на един единствен продукт от тези, които изброих до Съединените щати, този регулаторен двустранен процес може да продължи до 15 години, например. Целта е всичко това да се обобщи и групира в един единствен текст и да няма конкуренция между държавите членки на Евросъюза, които се опитват да изнасят към Съединените щати това са всъщност двустранни отношения, само че изнесени на друго равнище. Два блока си взаимодействат търговски и изнасят и внасят взаимно стоки. Какъв е изводът от всичко това? Рискът е премерен. Рискът е много намален, даже понякога клонящ към несъществуващ. Ние не започваме сега от табула раза. Имаме 15 годишна история на търговски отношения с Съединените щати, с Канада, с Нова Зеландия това е всъщност една обща регулаторна а, рамка, която прилагаме към различни търговски партньорства. Регулираме нашите двустранни отношения по този рамков начин. Благодаря. Благодаря на комисията. От страна на депутатите има ли желание за изказване? Не. Давам думата за две минути на вносителя на петицията. Ja, ich möchte аз е, искам да взема на кратко отношение по това, което каза представителят на комисията. Аз мисля, че е излагащо и симптоматично за това, е, как празнината между гражданите на Европа и комисията става все по-голяма. Ние не се чувстваме представени. Е, това, което вие правите като мерки, са части от хронологията на ТИТИП и поставянето на това споразумение в обществения фокус. Всичко беше завуалирано, нямаше никаква прозрачност и е, кампанията за промотиране е, всъщност е насочена към продажбата в кавички на ТИТИП на обществеността. Ние обаче искаме да се създаде прозрачност и беше е, посочено вече, например, е, изолирани капини за четене, където не могат да се правят копия. Какво е вашето е, вашата представа, вашето виждане за прозрачност. Беше ви предоставен мандат. В този момент хората осъзнаваха, да, ще се включи търговско споразумение, ще става дума само за няколко митая и нещо подобно. Вие обаче се опитахте да сведете всичко до защита на потребителите и безопасност на храните, обаче всъщност има много други аспекти. Става дума за здравно осигуряване, образование и още много други неща. И когато погледнем, че в хода на хармонизацията се включват и сфери, които изобщо не подлежат на хармонизация, като например принципа на предпазните мерки, например също и авторските права в САЩ, те могат да се продават в Европа, авторските права обаче се държат винаги от авторите. Има неща, които не могат да се хармонизират, дори големите концерни да желаят това. Трябва да ви кажа, че бях самият аз в Штатите, бях в Вашингтон на една конференция на заинтересовани лица и видях колко твърдо се дискутира там. Много ясно се налагат интересите на големите концерни, но ние малко научаваме за това. Ако използвате като блупринт, като пример това споразумение за свободна търговия с Южна Корея, е, съвсем честно искам да кажа, че начина по който вие се опитвате да ни е, натрапите това споразумение ТИТИП, ще предизвикате по този начин повече протести от хората и не е нужно да се очудвате, че всеки ден все повече НПО заемат ясни позиции срещу ТИТИП. Ако вие продължавате по този начин да преговаряте по ТИТИП и да представяте това споразумение като е, прозрачно споразумение, мога да ви кажа, че това не е начинът по който трябва да постъпват. Е, Благодаря на вносителя на жалбата. Господин Валеса поиска думата за малко. Thank you very much. Very... Благодаря, ще бъда кратък. Господин Крам, Нека да ви уверя, че Европейската комисия, Европейския парламент, европейските граждани ще могат е, да се произнесат. И в крайна сметка от нас зависи дали ще приемем или няма да приемем това, което ни се предлага. Е, става дума за демократичен орган, е, в който се намирате Европейския парламент. И аз ви уверявам, че е, большинството от депутатите ще вземат решение в полза на европейските граждани. Благодаря. Така, предложението би било следното. Ще изпратим на господин вносителя на жалбата, след като гласуваме в комисията Пети. Ще му изпратим ще му изпратим, казвам, цялата тази документация и след приемането на доклада петицията ще бъде затворена. Гласуването в пети, например, ще бъде следния. 23 март в пети, 26 април също второ гласуване и инта най-вероятно май месец. Аз ви давам календара за изменения, както ви казах, 23 март тук в 5 и гласуване на 16 април в 5. Това е, е графика за дейност от тук на сетне. След гласуването в 5 ще изпратим на вносителя на жалбата цялата документация относно гласуването. След това, като се гласува в Инта, пак ще му изпратим цялата документация, за да може да има съпоставителен анализ, ако желая да го направи. И така, в 3 часа продължаваме работа. Моля да сте точни, за да имаме достатъчно време за нашите вносители. Благодаря ви.